И така, скъпи колеги, желая на всички ви добро утро. Виждам, че днес присъстват малко повече от вас и тук на живо. Много се радвам да ви видя отново след лятната вакансия. За мен е удоволствие от името на цялата комисия да приветствам с добре дошли най-сърдечно представителите на германското председателство. За съжаление, днес не могат да вземат участие само онлайн, защото положението в Брюксел в момента е такова, каквото е. Те ще ни представят приоритетите на германското председателство в съответните си ресори, ресори, за които отговаря нашата парламентарна комисия. Днес ще разговаряме в два етапа. Ще започнем с темите култура, медии и спорт и за целта с нас са комисаря на Федералното правителство и държавният и по въпросите на културата и медиите Моника Грутерс, държавният министр министър в Федералната служба за външните работи Мишел Мюнтеферин, както и парламентарния държавен секретар към Федералното министерство на вътрешните работи, строителството и общността Штефан Майер. Добре дошли на заседанието на нашата комисия в вторията тура, посветен на образованието и младеща. Ще разговаряме с федералният министр на образованието и научните изследвания Аня Каричек и федералният министр на семейството, възрастните хора, жените и младеща госпожа Франциска Гифай уважаеми господа и госпожи министри, уважаеми госпожи и господа държавни секретари. Германското председателство на съвета е изправено пред много големи предизвикателства и бих искал да се спра накратко на някои от тях пандемията на коронавируса изцяло разтърси цялата програма на германското председателство. Брексит наближава, а преговорите по многощна финансова рамка трябва възможно най-бързо да бъдат приключени с помощта на Европейският парламент. Към момента по споразумението, което беше постигнато в съвета, далеч не представлява очакванията от нас подобрения, особено по отношение на култура култури, на, на програмите в областта на културата, именно Творческа Европа и Еразъм Плюс. Прекалено малко средства са заделени за тези програми и за това Одновременно с това се очаква от тези програми да постигат все по-големи и по-важни резултати за в бъдеще в областта на културата. Пандемията от COVID-19 представлява заплаха за посъществуването на голяма част от дейностите в областта на културата и не можем да го допуснем, тъй като културата е един от кръгълните камъни на европейската интеграция. Ние в Комисията по култура сме готови да започнем междуинституционалните преговори по новите програми и да ги приключим. Но държа много ясно да го подчертая не на всяка цена. Очакваме и съвета да направи отстъпки, а не само Европейския парламент. Работната програма на вашето председателство е амбициозна и ние като Комисия по културата сме готови заедно с вас по различни теми, като обучението, образованието, младите, подкрепата за културата, културното наследствие, политиката в областта на медиите и компетентност в областта на медиите и спорта да работим успешно съвместно. Обедена съм, че през едните месеци ще работим отлично заедно и с удоволствие ще ви дам думата. За съжаление, поради обстановката с COVID-19 ще трябва да проведем това изслушване с различни ограничения, включително по отношение на продължителността, което значи, че ще трябва да ми наложа много строги а, изисквания за продължителността на времето за изказване и не само към вас, господа министрите, но и към колегите. Ще помоля всички действително да спазват казват отделеното им време за изказване. Две минути са две минути. Не две минути и половина, не две минути и 50 секунди, а две минути. И днес ще бъде особено строга защото трябва да дадем възможност на германското председателство да, да им представи своите приоритети. Затова моля и господа министрите се придържат към отделеното им време за изказване. А сега ще ви помоля да ни представите спитълното си изказване за 8 до 10 минути. Започваме с госпожа министра Грутер. Имате думата за 8 до 10 минути. Ja, guten Morgen, liebe Frau Vorsitzende. Уваж... Добър ден, на госпожа, уважаема председател, госпожо Ферхайен. Скъпи колеги, управлението на кризата с коронавируса и плановете за економическо възстановяване ръководят политическият ни дневен ред в момента. За Европа това значи преди всичко да се гарантират европейското многообразие, европейската един, европейското единствено, особено в тежки времена като настоящите. И медийните секторите на медиите на културата също ще допринесат за това и се, за мен е удоволствие да ви представя приоритетите на германското председателство в областта на медиите и културата. Културата, изкуството и медиите насърчават срещите, разбирането и разбирателството. Задължителни правителни условия за едно мирно съвместно съжителство между различни интереси, начини на живот и светогледи. Е, културите, медиите, творците и различните културни институции заслужават е, нашата подкрепа, особено в момента, тъй като Тяхното съществуване е поставено под опасност поради кризата от COVID-19. Поставени са под опасност всички дейности, които толкова дълго бяха надежно обгрижвани. Ето защо се надявам, че в рамките на преговорите на личната финансова рамка с всичките ни усилия ще успеем, заедно с Европейският парламент, комисията и съвета, да изградим, да включим културата в плана за възстановяване Next Generation ESA Приветствам идеята на представителите на вашата комисия да се предвиди целево заделяне на средства за култура. В това отношение ще могат да се заделят 1 до 2% от средствата на бюджет на Европейския съюз за такива мерки. Радвам се също така, че голяма част от членовете на вашата комисия подкрепят тези инициатива и ние ви подкрепим в тази инициатива. Една програма, която има не само културно-политическо значение, но и наистина творческа идея е новата програма Творческа култура. В рамките на германското председателство ще направим всичко възможно, за да бъде прият отрасловият регламент за програмата Творческа период, Европа за периода 2021-2027 година да бъдат успешно прияти по този начин да се гарантира гладкият преход от предишният към новият програмен период. По този начин ще дадем възможност както на творците, така и на работещите на свободна практика и на организациите на културният е, и, промишл... и е, творчески сектор е, не само да могат да продължат с проектите, които са подготвили, но също така ще ги подкрепим, за да могат да допринесат активно с творчество, си и иновативна сила за възстановяване на Европа. Разбира се, по своето същество програмата Творческа Европа не е програма за економическо възстановяване и тя не може да се превърне в такава, най-малкото защото не е снабдена с нужните финансови средства. Ето защо много се надявам Европейският парламент, комисията и съветът да намерят начин за да можем да се предвидят нужните средства в плана за установяване и секторите на, на за творческият и културни сектори. Отраслът на културата и творческата дейност се нуждаят от нашата концентрирана подкрепа. Творците, културните институции и дружествата и предприятията от културната индустрия не само, че са сред тези, които бяха най-тежко засегнати от спирането на общественият живот, но също така са и онези, които ще бъдат засегнати за най-дълъг период от време. Но културата не е лукс която можем да си, на която може да си позволим да се наслаждаваме само в добри времена. Изкуството е, е неизбежно, ако искаме да се справим с сложните социални въпроси. Културата също така е извор на вдъхновение и на раздразнение. Тя води до нови размисли и до нователство. Тя разширява границите на съпричастността и създава нови пространства за дебати. Ето защо и културната индустрия допринася с почти 4% за европейската економическа дейност. Не бива да забравяме тези подробности и трябва именно сега те да са причина да подкрепим културната област. Съвместната декларация на министрът на културата и на министрата на медиите през месец май поставиха пътя към нужните мерки, за което много се радвам. Надявам се също така, заедно с другите две държави от председателското трио, Португалия и Словения, да направим всичко възможно средствата от фонда за възстановяване да достигнат и до културни и творчески сектор. И много високо ценя подкрепата на Европейският парламент в това отношение и смятам, че вие, членовете на тази комисия, сте наши съюзници в това отношение. Културната и, културното и медийно многообразие са невъзможни без разнообразие на гледните точки и талантите. Ето защо за нас поставеността на жените е сред основните цели на нашето председателство. Секторите, в които жените са дискриминирани и недостатъчно представени, пропускат важни възможности. Ето защо смятаме да поставим въпроса за равните шансове на жените с основните ни теми. Ще обсъдим нуждата от предприема на специфични мерки за насърчаване на жените във всички тези области. Нашият председателство възнамерява да подготви заключения на съвете, посветени на повторността и приносът на жените в културните и медии на разнообразие, които очакваме да бъдат приети на заседанието на съвета по образование, младеж, култура и спорт на 1 декември. Също така смятаме да се спрем и на въпроса за медийното разнообразие на европейско равнище. Дадохме си сметка колко е важна надежната информация, но също така и колко са уязвими нашите медийни системи. За пореден път се убедихме в това в рамките на настоящата криза. Как можем да гарантираме качествения журнализъм? Как може да защитим многообразието на мненията и свободата на словото? Как можем да се преборим с езикът на омразата, кибертурмоза и дезинформацията, както и нежеганното съдържание, което не познава граници. За да се опитаме да отговорим на тези въпроси, смятаме да започнем дебат, с който ще обсъдим също така и гарантирането на равнопоставеност и равна конкуренция и официална стабилност на медийното пространство. Като едновременно с това ще обсъдим въпросите за лесното намиране и прозрачността на алгоритмите, които се използват за достъп на медийно съдържание целта ни е да разгледаме въпросите за това как може да бъде защитен професионалният качествен журнализъм и как може също така да се гарантира по-лесна достъпност и по-лесно намиране на качествено медийно съдържание. Ще обсъдим тази въпрос на съответната ресурсна работна група. Предвиждаме да организираме и мащабна онлайн конференция, посветена на тази въпроса. И няколко думи за културната ни програма, която трябваше да бъде променена поради кризата с короната. Бяхме предвидели различни инициативи в културната област. От една страна ще се спра на програмата за Европейска столица, инициативата Европейска културна столица и втората е нашата културна програма градовете, които трябваше да бъдат културни столици на Европа тази година, а именно Риека и Галауей, както и градовете, които ще, трябваше да поемат тази титла през 2021 година, а именно Тимишуара, Елевсина и Нови Сад, трябваше да отменят голяма част от програмата си. Ето защо ние предлагаме да се приема предложението на Европейската комисия, именно да се преразгледа графика на Европейската столица на културата, за да дадем възможност на тези градове да се се приспособят към новата ситуация. Това беше първият ми коментар. А вторият ми коментар е свързан с културната програма на германското проседателство. Опитваме се да организираме възможно най-голям брой от предвидените мероприятия, когато това е възможно, разбира се и при спазване на всички антиепидемични мерки. Така, например, ще отворим изложбата Хотел Бетовен в Бозар, за да можем на европейска почва да се отбележи 250-та годишнина от рождението на композиторът на европейският химн Бетовен. Както знаете, той е може би най-известният европейски композитор, автор е на европейският химн и затова беше за нас беше много важно да отбележим годишното от неговото рождение тук в Брюксел. Също така сме предвидели да проведем и предвиденото през месец декември мероприятие, с което приключва нашата културна програма, а именно концерт, в който се включва на деветата симфонията на Бетовен от Вест Истърн Диван оркестърът и младежкият хор Европа Кантал под ръководството на под ръководството на диригента Даниел Баренбойм. На времето пианистът Иго Левит беше казал всички хора ще бъдат братя, не е само романтичен стремеж, а трябва да е основната цел на работата ни. С това се обръщам и към вас и се надявам, че заедно ще можем да работим успешно за преодоляване на кризата. Vielen Dank, Frau Ministerin Grün. Благодаря, госпожо министър Грютерс, за уводните думи. По-нататък ще имаме възможност да обсъдим по-подробно някои от засегнатите от вас теми. Думата има сега госпожа държавен министър Мюнте Феринг за до 3 минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, скъпи колеги, благодаря за възможността да участвам в днешните дебати. Ще повторя някои от поставените до тук акценти. Ще добавя и нещо ново. В качеството си на държавен министр към Федералната служба за външните работи в областта на международната културна политика, мога да кажа, че имаме в този момент какво да обсъдим. Всички назаедно носим отговорност в един момент, който е най-решаващият от Втората световна война насам. Градят се Устойте на бъдещето за всички европейски страни. Настоящото съотношение на силите се променя. Многостранният световен ред е изложен на натиск. Обостря се конфликтът между САЩ и Китай – Климатичните промени изискват усилия в световен мащаб. Все повече се ширят национализъм и популизъм. В света такъв какъвто е, Европейският съюз трябва ясно да отстоява каузата на многостранния подход, правата на човека и международното сътрудничество. Трябва да укрепим устоите на Европа, ако искаме да опазим ценностите и интересите си през 21 век. Ако искаме да укрепим Европа и вие тук в Европейския парламент сте наясно с това, трябва да сме единни. А за единението е необходима силна и устойчива политика в сферата на културата. Вие работите за това чрез ангажираността си в рамките на годината на културното наследство или когато преговаряте по бюджета за творческа Европа. В Европа трябва да се води размисъл на ниво общество. Трябва за пореден път да се уверим, че при цялото ни многообразие и всичките ни различия помежду ни, ние сме едно цяло. Пандемията от коронавирус ясно ни показа колко ранима е Европа както и че европейското единение не е даденост. За да опазим жива демокрацията, се нуждаем от културните дейци в най-общия смисъл на думата. Нуждаем се от онези, които работят в областта на медиите, от творците, от галеристите, от организиращите фестивали. Мнозина от тях в момента са в особено тежко положение. Не бива да допускаме културната сфера да загуби от пастротата и многообразието си. Ясно е, че външната политика не се свежда само до сътрудничество между отделни държави. Тя се свежда до контакти, между човешки контакти, съвместно съществуване. Всичко това гради доверие. Ще работим за разширяването на сътрудничеството между гражданските общества. В това отношение международната политика в областта на културата ще се нареди сред основните елементи на председателството ни. Няколко размисли по три теми. Създаването на международни мрежи, европейско публично пространство и културно наследство. Що се отнася до международните мрежи, трябва да се възползваме от силата на културата във вътрешен и във външен план. Затова трябва да продължим да работим по стратегията на Европейския съюз за международните отношения в сферата на културата. В това отношение Европейският парламент взе важни решения през изминалите години. Германия бе първата държава, която заедно с Гъте институт учреди фонд за подпомагане на институции и инициативи в сферата на културата в държави извън Европейския съюз. Така може да се предостави финансиране по време на криза. Една такава инициатива може да залегне и в Европейската стратегия за международни отношения в сферата на културата. Председателката нямаме връзка. Ще може ли да се възстанови връзката? Моля, натиснете бутона Speak. Госпожо Мюнтеферинг, моля, натиснете бутона Speak на екрана си. Разчитам на вашата подкрепа за по-нататъчната ни работа в тази област. Ако Европа иска да е силна в международен план, във вътрешен план, трябва да цари разбирателство. Това се отнася и до устойчивостта ни спрямо дезинформация и до съвместната ни борба срещу фалшивите новини. Едно общо европейско публично пространство Пример за това е проекта на председателството ни в областта на културата. Става дума за едно приложение, създадено от датско-исландския творец Олафур Елиасон. Можете да видите инсталацията през идните дни в Брюксел. Може да си свалите и приложението. В него прозвучават гласовете на младежи. Прозвучават в цяла Европа, като през усилвател. Скоро предстои и изграждането на инсталация. Надявам се да можете да участвате, да видите тази изложба. Отрешаващо значение е да се гарантира участието на младежите в Европа, да се чуе гласът им. Няма връзка. Няколко думи за културното наследство. Войните, природните бедствия и последиците им за климата, промените в инфраструктурата, всичко това води до разрушаването на културни ценности. Ако искаме да ги опазим, трябва спешно да разработим стратегии и по-нататъчни съвместни решения. На 15 ноември ще проведем конференция посветена на тази тема. Надявам се, заедно с колеги тук, да мога да учредя нещо като Организация за техническо подпомагане на културата. Така ще можем да реагираме при кризисни ситуации, като тази в... с Нотърдам, например, и да опазим културното си наследство. Уважаеми колеги, политиката в сферата на културата, международната политика в тази сфера следва да е политика с обществена значимост в световен мащаб, политика за мир. Тази политика допринася за единение и разбирателство в обществата в Германия, в Европа и по света. Благодаря ви. Председателката, благодаря госпожо държавен министр. Малко по-снисходителна бях по отношение на времето за изказване, тъй като имаше технически проблеми. За 8 до 10 минути сега думата има парламентарния държавен секретар господин Штефан Майер. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за възможността да представя на днешното ви заседание програмата на германското председателство за областта на спорта и младеща. Сега ще се спра върху 2021 година. Към края на тази година настоящата работна програма на Европейския съюз за младеща предстои да приключи. Тази програма е особено важен документ, що се отнася до сътрудничеството в областта на спорта и обмена между държавите членки и комисията при, с участие на спортните дейци. Радваме се да започнем заедно с държавите членки и комисията работа по нова работна програма за спорта към 1 декември 2020 година на заседанието на съвета ще бъде приета тази програма. Работата по нея ще започне през идната година като вземем предвид доклада на комисията, както и предложенията на държавите членки, скоро ще излезем с предложение за нова такава работна програма. Предмет на предложението ни ще бъдат вероятно следните три теми. Първо, ще работим за укрепване на ценностите в областта на спорта. На второ място, ще работим по социално-економическото и екологичното измерение на спорта. На трето място, ще насърчаваме практикуването на спорт сред гражданите и здравословния начин на живот сред населението. По тези теми ще установим връзка между областта на спорта и други области на политики на Съюза. Ще излезем с съвсем конкретни предложения, по които ще се работи в различни формати. Ще заложим най-вече на обмена на челен опит. Тук ще трябва да се предоставят важни стимули, най-вече в областта на политиката в сферата на спорта на национално равнище. Нека изтъкна още нещо, госпожи и господа. Спортът в Европа в голяма степен се крепи на ангажираността на гражданското общество. Затова за нас е важно да се запази автономията на тази сфера. Също така важно за нас е при работата по работната програма, при изпълнението й, да се привлекат за работа специалисти от областта на спорта, както и други заинтересовани страни от тази сфера. Само така дейностите ни в областта на спорта и на европейско равнище ще бъдат възприяти подобаващо и ще доведат и до практически резултати. Вторият акцент, който ще поставим по време на председателството си е сътрудничеството между отделни сектори с цел насърчаване на спортната активност и насърчаването на развитието на спорта като инструмент за интеграция. Защо е важно това? Значението на спорта, както за отделните граждани, така и за цялото общество, е акцент, който постоянно се поставя когато насърчаваме спортната активност, отговорното й упражняване, това допринася за здравето на отделните граждани, намалява също така и разходите за държавните системи на здравеопазване. Освен това, практикуването на спорт в общности, най-вече в местни спортни клубове, но и в неформални групи, насърчава единението в обществото, допринася за участие в обществения живот. Това е по-важно от когато и да било, особено в настоящата ситуация. От значение също така и доброволчеството в областта на организирания спорт. Това е една идеална възможност за придобиването на нови умения, както и за внасяне на принос в развитието на местните общности. Що се отнася до мобилността, спортът пък има важно екологично измерение. Измерение свързано с измененията в климата. Това е изключително важен елемент през настоящото столетие. Всички тези елементи, които между другото са неизчерпателен списък, показват, че спортът не е само индивидуално занимание. Цялото общество има интерес от граждани, които активно се занимават с спорт. Статистиката, за съжаление, показва, че броят на онези, които практикуват спорт, занимават се с някаква физическа активност, или остава същият в Европа, или пък дори намалява. Практиката показва също така, че е трудно да се ангажират дългосрочно хора за безвъзмезна доброволческа дейност в местните спортни клубове. От тук възниква и въпросът какво можем да направим, за да се доразвие и използва по-активно потенциалът на спорта и физическата активност за интеграция. Може, например, да се направи спортът по-привлекателен, по-достъпен като цени на местно равнище, за да могат хората да проявят интерес към по-здравословен начин на живот, но и също така към доброволческа дейност в областта на спорта. Тук трябва да се работи мултидисциплинарно. Мултидисциплинарният подход трябва да е в основата на стратегията ни, както на местно, така и на регионално равнище. Спортът, физическата активност имат връзка с много други области на политика. Взаимодействието с различни действащи лица трябва да се насърчава активно на политическо ниво. Така може да се стигне до значително полезно взаимодействие. Полезни са, например, връзките между спорта и областта на средното образование, работата с младеща, развитието на градските и селските райони, заетостта, мобилността, туризма и ред други области. Във връзка с това е важно да се разясни на работещите и в други области на политика, когато разработват а, своите индивидуални цели, да установяват повече свързаност с сферата на спорта. По всички тези теми, госпожи и господа, Възнамеряваме да изработим заключения на съвета заедно с държавите членки. Те също предстои да бъдат прияти на заседанието на съвета на 1 декември тази година. На 24 септември ще се проведе онлайн конференция, посветена на партньорствата в областта на спорта. Ще я проведем заедно с Германската асоциация по спортна гимнастика и с участието на ФИФА. Нека сега премина и към друга тема на председателството ни, а именно въздействието на пандемията от COVID-19 върху сферата на спорта. Откакто се разрази тази пандемия в началото на годината, тя оказа тежко въздействие върху сферата на спорта, както в цяла Европа, така и в целия свят. Става дума както за масовия, така и за професионалния спорт. Първоначално не бе възможно да се провеждат тренировки в спортните клубове. Олимпийските и параолимпийските игри в Токио, първенствата на УЕФА, световното първенство по футбол трябваше да бъдат отложени. Сега се провеждат частично с участието на много малко зрители. Всичко това доведе до много тежки последици, включително и финансови за заинтересованите страни, като клубове, треньори и други. В редица държави членки бяха положени активно усилия за подпомагане на сферата на спорта в този тежък момент. В рамките на председателството ще продължим да следим развитието на спортния сектор, промените в него в условията на пандемията от COVID-19. Ще си поставим най-вече въпроса как, какво можем да направим, за да бъде сферата на спорта по-устойчива на кризи в бъдеще. Благодаря ви много за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин държавен секретар. Сега преминаваме към първия кръг от въпроси. Моля да се вмествате във времето си за изказване. Представителят на всяка политическа група ще има по две минути. Някои политически групи решиха да разделят времето за изказване по наслотове от една минута, но и в този случай ще се вмествате в рамките на две минути. Т.е. ако първият, който има една минута, си надсрочи времето, Останалият ще може да използва само останалото време до две минути. Госпожа Шойдрова за една минута. За отделени слова, дякую така за представени. Благодаря много. Бих искала да ви благодаря за представянето на германското председателство. Много ми харесва вашия девиз заедно за възстановяването. Културата е сектор, който свързва представители на всички страни, на всички култури. Културата и спорта могат да помогнат за преодоляване на последиците от COVID. Ако като подкрепим спорта и културата, ние инвестираме в бъдещето. Сега няколко думи за бъдещето. Ние работим по последната част на бюджета и първоначалната подкрепа беше много по-силна. Бих искала да ви помоля да подкрепите предложението на бюджета на Европейския парламент, за да имаме една добра подкрепа за спорта и културата. Да, благодаря ви много. Бих искал да попитам за бъдещето те спортни планове на председателството? Ще включите ли професионалния спорт? Председателството възнамерява ли да засили връзките между спорта и Еразъм Плюс? И възнамерява ли германското председателство да предприеме инициативи за предоставяне на повече финансова подкрепа за спортния сектор, който действително пострада от COVID-19 и какво е мястото на спорта в новата многодишна финансова рамка. Благодаря. Бих искала също така да попитам за медиите първият или вторият министр говори за значението на медиите и бихме искали европейските граждани да бъдат информирани по обективен начин за събитията. Имаме и специална, програма, специална медийна програма в Творческа Европа. И бих искала да попитам също така и за Евронюс. Какво финансиране се предвижда? Масимилиано Мерилио. Благодаря. Имам въпрос към министър Грутенс и ние искаме да се приеме бързо програмата Евро... Творческа Европа. Остава обаче на масата темата за бюджета и правителствата трябва да се съобразяват с автономията на парламента по какъв начин възнамерява германското председателство да подходи към темата за бюджета и управлението. Освен това, е, възниква въпроса и за програмата Next Generation, следващо поколение и как да се осигури взаимодействие между творческа Европа и националните проекти, свързани с Next Generation към министъра Ферлинг искам да попитам как можем да работим, като знаем, че COVID е не само здравна економическа трагедия, но и трагедия в областта на международните отношения, в културните отношения между гражданите и нациите има опасност от националистически уклони, от расистки уклони, търсенето на външния враг. И какво възнамерява председателството да направи, за да се подсилят международните отношения и културните проекти между различните общности. Това е от особено значение. Също така искам да попитам как възнамерява германското председателство да подходи към подпомагане на междукултурни проекти между различни а, народи и различни страни в Европейския съюз. Елена Йовина за Реню и след това ще дадем възможност за отговор. Благодаря за това, че за, за срещата с нас имам два въпроса. Единият е свързан с културата, другият с медиите. Във вашата програма се казва, че искате да запазите културата, разнообразието, като например чрез програмата към културните програми. Ние вече говорихме за бюджетните проблеми и творческа Европа. Държавите членки прилагат различни подходи. Германия предостави 1 милиард подкрепа за сектора, а други, като Словения, например, дори намалиха нормалното финансиране за медиите и културата и така. Моят въпрос е как конкретно възнамерявате да изпълните, е, да реализирате стратегическия подход? Второ, е, кризата разкри е, негативните аспекти на информацията онлайн. Има нужда от надежна информация и е необходимо да се укрепи авторитета на Европейския съюз. Надявам се, че вие ще използвате възможността да работите с нас за европейски регламент за опазване на медийния плурализъм, качеството и като се запазва свободата на медиите. Въпросът в програмата ви е записано, че възнамерявате да настоявате за демократизация на интернета Искате плурализъм. Времето е дошло за общоевропейски подход, тъй като проблемът е общоевропейски и иска лидерство. Сега разполагате общо с 8 минути всичките министри. Не знам как ще се разпределите, но разполагате заедно с 8 минути. Най-напред ще дам думата на госпожа министър Грутерс. Müssen wir sagen, Media, Film, Bin ich dran? Ja. Ah, guten Morgen. Entschuldigung. ich... Äh, извинете. Предполагам, че всички вече ме чувате. Най-напред държа да отбележа, че ще успеем да намерим някакво съвместно решение по отношение на бюджета, защото подкрепяме вашите искания. Германското председателство разбира вашите притеснения, именно, че се взимат много важни решения без съгласие на двата съгласователни органа. Ето защо се надявам, че ще успеем да намерим някакво решение, което да се вписва в рамката на европейското законодателство. Също така трябва да гарантираме, че програмата за възстановяване не трябва да бъде прекалено тромава и негъвкава. Беше ми даден въпроси за медийния плурализъм много отдавна съществуващи медийни проблеми отново се засилиха сега. Особено е нестабилно положението с регионалните и местни медии и за това трябва да се има предвид възстанов последиците е, от цифровизацията е, на, за тези регионални медии. В Германия е, приехме специфична програма, която да, да насърчи економическото стабилизиране на този вид по-малки медии трябва винаги да се а, следи дали има, дали са на лице равнопоставеността и свободната конкуренция между медиите. Държавите членки за това трябва в рамките на своите правомощия да гарантират, че при бъдещите си законодателни инициативи, за което ни трябва и подкрепата на Европейската комисия, да се предвиждат задължения за прозрачност, да се избегне всякакъв вид дискриминация. Трябва да се гарантира и други важни елементи на медийната свобода, като например възможност за свободно движение на медийно съдържание през границата. В случай не става въпрос толкова за съдържанието, а по-скоро за манипулативният начин, в който се разпродължава това е, съдържание с технически способи. По този начин се стига до заблуда е, за гражданите и трябва да направим всичко възможно, за да насърчим висококачественото професионално журналистическо съдържание. И на европейско равнище трябва да се приприемат инициативи, за да се гарантират, че Европейската комисия подпомага държавите членки в това отношение. Имаше и въпроси за програмата Творческа Европа. Както знаете, там се се предвиждат две подпрограми медии и култура. Предвижда се насърчаване на медиите и професионалния журнализъм в рамките на тази програма. Имаме нужда от вашата подкрепа, за да не се гледа на Творческа Европа само като на обикновена програма, а действително т.е. да не работи само с нормалната си програма, а да се превърне и в програма, която да се впише в усилите ни за възстановяване от кризата. За целта, разбира се, ще ни трябва подкрепата на Европейската, Европейския парламент, за това и за нас инициативата ви за заделяне на средства е толкова важна. Благодаря ви. Думата има госпожа държавният министр Мюнтен Феринг, която, на която беше даден въпрос за международното културно сътрудничество. Благодаря ви и благодаря ви за изказаната подкрепа за укрепване на международните културни проекти. В Германия сме много активни в рамките на източното партньорство, например. Работим в сътрудничество с гражданското общество. И бих искала отново да засегна една, въпро... една тема, която беше спомената на няколко пъти а именно въпроса за стратегическата комуникация и борбата срещу дезинформацията в рамките на програмата за демокрация. Това е една много важна тема. Трябва, разбира се, да подкрепим, е, да, да приемем с новата система за бързо сигнализиране, но трябва за целта да работим в сътрудничество и с гражданското общество. Трябва да сме наясно какво се случва в момента в Европа и как се осъществява сътрудничеството ни с гражданското общество и в частност организациите, които се занимават с проверка на достоверността на фактите. През едните седмици на заседанието на старшите служители ще отделим цял ден, за да обсъдим последиците от COVID-19 за културният отрасъл. Ще има представители както на Министерството на културата, така и на Министерството на външните работи, но също така и а, в рамки и представители на Европейската комисия. И не на последно място, подкрепата за международните проекти. За мен е много важно да се изгради един по-структуриран метод за подкрепа на международните проекти. Такива международни културни институти вече има в, на различни места. Те са отворени и за представители на другите държави и членки. И много ще се радвам, ако можем да гарантираме още повече многообразие в тези международни институти и по този начин да, да постигнем още една стъпка напред. Благодаря ви. Думата има държавния секретар Майер. Herr Staatssekretär? Herr Mayer? Господин Майер? Моля да натиснете бутона Speak. Уважаема госпожо председател, съжалявам, но не, раз... не разбрах а, първият а, въпрос, не успях да чуя превода. Много съжалявам, но няма да мога да отговоря изчерпателно. такъв случай ще ви изплатим в писмен ви въпросите. Да, чудесно. И така пристъпваме към вторият а, етап а, от а, въпроси и отговори. Кристина Андерсон от Идея първа. Заповядайте, имате думата за две минути. Благодаря ви за изказванията. Започвам с един въпрос към госпожа Гротерс заявихте, че искате да се застъпите за медийният плурализъм. В такъв случай въпросът ми, по-скоро коментарят ми е, че все повече само с впечатлението, че се засилва тенденцията към едностранно медийно отразяване. В рамките на пандемията от COVID-19, например, се отразява това, което искат политиците според медиите в момента има добри и лоши е, демонстрации. А, Евронюс, както знаете, води журналистическа, има журналистическа линия, която отговаря на поръчката на Европейската комисия, което значи, че европейските дъконоплаци плащат за този орган, който възхвалява Европейската комисия. Твърдите, че искате да се борете с дезинформацията и фалшивите новини. Бих искала да чуя от ваше определението ви какво разбирате под термина дезинформация и фалшиви новини. Аз разбирам под фалшиви новини, че се представят а, а, по погашен начин обективни факти или че а, се а, използват обективни факти в по-различен контекст, за да се повлияе на мнението на слушателя или зрителя. Само вече с впечатлението, че се определят като фалшиви новини всички новини, които не отговарят на политическите ви виждания. Така че искам да чуя от вас какво разбирате под дезинформация и фалшиви новини. Благодаря ви. Диана Риба и Хинера и Никлас Нина ще си поделят по една минута времето. И... Госпожо председател, благодаря на министрите. Искам да повдигна въпроса за свободата на творческото изразяване. То е признато в международното право, но е под заплаха в Европа с подема и навлизането на крайната десница в общественото пространство. Творците в цяла Европа са подложени на преследване заради представяне на политическите си възгледи. Правителствата и е, религиите не ги защитава достатъчно. И има потисничество и някои правителства носят отговорност за това. Миналата година 170, имаше 179 случая на цензура в Европа и 14 творци само в Испания пострадаха от ограничаване на свободата им. Какво ще предприеме председателството за гарантиране на свободата на творческото изразяване? Всъщност, вие разделяте времето си с колегата си. Именно в момента, в който се разпространяват а, а, популистските или расистски националистски тенденции и, и а, демонстрациите срещу короната, именно в момента, в който културният сектор е поставен под заплаха, се съкръщават средствата за културна дейност. Имаме нужда от повече подкрепа за творческият сектор и спешни мерки за преодоляване на последиците от COVID-19. Мисля, че сме единни в това. И бях много очуден от това, което казахте госпожо Грутерс, а именно, че очаквате подкрепата на Европейския парламент. Ние, очаква, ние предложихме отвояване на бюджета за творческа Европа и значително увеличаване на средствата а, за култура. Как точно очаквате от нас подкрепа? Не трябва ли първо съвета да си свърши работата? Това е минутно. Jā, es pateicos Vācijas prezidentūrai par ambiciozo programmu. Искам да по питам германското председателство за амбицията им в областта на културата. Благодаря ви за това, че проявявате разбиране към е, разно, разнопосочното въздействие на културата върху европейското общество и живота на гражданите. Културната общност в Европа гледа към Европейския съюз и институциите и търси солидарност и лидерство в областта на културата – ето защо аз високо оценявам, че вие сте включили принципа на устойчивост към основния водещ принцип в управлението на културата. Вие подчертахте и културното и измерение, като трябва да се отчита е, връзката с климатичните изменения. Това лято Комисията по култура прие доклад за продължаването на е, годината на култура Германия прояви голямо лидерство в годината на културното наследство. Как оценявате постигнатите резултати и какво ще предприемете за е, така, придаване на траен характер на тези резултати? Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям онова, което беше казано. Да, културата може да даде отговор на много от нашите проблеми, като расизъм, национализъм ние трябва да сме наясно с това, че ние преминаваме през един много труден преходен период и трябва да, културата трябва да получи повече внимание. Но когато говорим за културните общности, ние не говорим когато говорим за културна общност, нека да кажа, че има някои езици, които получават повече приоритет. И искам да помоля германското председателство да, да даде подкрепа за културните продукти на, на различни езици да се насърчи превода на творчеството на различни езици. Мисля, че е редно да инвестираме и в тази насока. Благодаря ви. Като последен във вторият тур на, пър, на първият кръг от разговори госпобела Идинови. Благодаря, госпожо председател. Темите са много. Радвам се, че председателство от би ми се искало председателството да отчете, че средствата за творческа Европа са недостатъчно. Културата, спорта са дейности, които не могат да тръгнат изведнъж. Всички ние сме съгласни, че ползата, която дават тези сектори върху обществото, са огромни културния сектор е, има значение, която не е свързана само с не е пряко свързана с економиката и творците са е, уязвими. Това са първите, които остават без работа и не се радват на държавна подкрепа. В трудни моменти първите, които страдат, е, са най-слабите, като жените и се надявам, че председателството ще обърне внимание на тези сектори и ще осигури подкрепа за възстановяването му. Благодаря ви. Въпросът ми сега е към, госпожа, към господа, госпожи министрите. Колко от вас ще взема думата за отговор? Двама или трима, защото разполагате с около 5 минути за отговор. Ако искате, може да оставим господин Майер и тук да ни отговори е, в писмен вид. Е, по този начин ще имаме възможност да дадем повече време за отговор на после свързани с културата и медиите. Съгласни ли сте? Поправим въпроса си към е, колегите от Министерствата на Добре, в такъв случай давам думата най-напред на госпожа Гройтърсън. Благодаря ви. Някои въпроси, които бяха зададени, бяха свързани с, с дезинформацията и а, цензурата на културната дейност. И мога само да кажа, че ние си извадихме изводите колко важна е а, свободата за, на медиите, на науката и на пресата за една а, добре функционираща демокрация. Те са заложени като водещи принципи в нашата конституция и за това е, използваме всички мерки, които разполагаме към момента, за да гарантираме медийната плурализъм. Трябва да се гарантира независимост на медиите, което предполага и е, медийно разнообразие тук се обръщам и към колегата, която ми зададе въпрос за дезинформацията. Само когато има достатъчно медийно многообразие, може всеки един гражданин сам да си е, изгради мнението по въпроса. Това може да се случи само когато има е, достатъчно прозрачност за източниците на информацията, а не се става дума за теории на конспирацията, която се твърди, че голям брой хора подкрепят или голям брой учени са съгласни с това, но, в, но, но тези цитирани източници не отговарят на истината. Ето защо искаме да дадем възможност на гражданите да да, да, да имат възможност сами да си изготвят мнението, и борбата с дезинформацията преди всичко минава през борба с различните технически средства за разпространение на информацията. А свободата на изкуството може да се гарантира само когато на държавата, в случая Германия, осигурява нужната социална осигуровка на културните дейци. Само по този начин те ще имат възможността да имат нужната свобода да извършат своята творческа дейност. Тук не говорим само за философска позиция, а за реална конкретна подкрепа за многообразието, за да не се озовем затворени в собствените си представи. Предвидени сме и организирането на конференция за защитата на културното наследство, както на материалното културно наследство, така и на нематериалното. И ще продължим да работим в рамките на инициативата е, на Европейската година за културното наследство. тази Европейска година културното наследство постигна чудесни резултати, които възнамеряваме да доразвием и нататък. Много се радвам, че споменахте въпроса за превода. Да държим да насърчаваме тази дейност в Европа. Двуцифрови са сумите, които отпускаме годишно. И сте прав, много е важно да се гарантира превод, защото само по този начин ще може да се гарантира достъп до културното многообразие за всички европейци, а преводът е задължителен, за да се гарантира свободното движение на литературни творби из Европа. И в заключение имаше още, е, още веднъж държа да се застъпя за това колко е важно да има журна... за независим журнализъм. Само по този може да се гарантира достъп на гражданите до качествено е, журналистическо съдържание, основаващо се на стабилни е, проучвания, а по този начин се противопостави на разпространението на непроверени новини в интернет. Благодаря ви. Думата има госпожа Мюнте Феринг. Мога само да подкрепя казаното от колегата Грутърс по отношение на независимостта на медиите. За мен дезинформацията е съзнателното разпространяване, неподвеждащо към объркване съдържание или съдържание извадено от своят контекст. Лично аз се радвах за това, че имах възможността по време на корона кризата да, се, да чета различни вестници, различни медии, да се чувствам добре информирана. По въпроса за свободата на културната дейност, как можем да я насърчим, подкрепяме и критичните гласове. Това е и целта на международното сътрудничество на културата. Искаме да създадем пространство, пространство е, за дебат и за съвместно творческа дейност. Това е основната цел на нашите инициативи. По-конкретно, през последните години проведохме инициативата Мартин Рот, е, която е насочена към преследвани е, културни деци и творци. Има и още една инициатива Филип Шварц, която също е свързана с нашата отговорност, която идва от историческата ни минало, но именно сега се убеждаваме, че по целия свят е изкуството и културата са преследвани на различни места по света. И навсякъде, като се преследват творците и културните дейци, се стига до тесногърдие и за това искаме конкретно с нашите програми да подкрепяме както творци и културни дейци, така и учени. И накрая няколко думи за устойчивостта. Да, това също е много важна тема. Знаете, че започват обратното поране за постигане на челите за устойчиво развитие на ООН. Въпросът е как, как могат да принесат изкуството и културата за устойчивостта? Как могат да допринесат за постигане на целите за устойчиво развитие до 2300 година? За целта по, по, поръчахме проучване, което наскоро беше публикувано на веб страницата на нашия институт. За нас е много важно тези цели за устойчиво развитие да бъдат заложени още по-стабилно в целите на програмите ни за международно културно сътрудничество. Благодаря ви. Още веднъж се обръщам към Федералното министерство на вътрешните работи. Господин Майер, искате ли да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени? Благодаря ви, госпожо председател. доколкото разбрах, предоставих времето си за изказване на колегите, защото не бяха зададени никакви конкретни въпроси по отношение на спорта, но ви благодаря все пак за отличната размяна на мнения. Благодаря ви. Тогава разполагате още с 3 минути. Госпожо Грутер, имате ли още какво да добавите? Не? В такъв случай ви предлагам да продължим с вторият тур на днешната дискусия. И а, пристъпваме към вторият тур от въпроси и отговори с германското председателство. Не напред държа да приветствам с добре дошла федералният министр на образованието и научните изследвания госпожа Аня Карличек и федералният министр на семейството, вътрешните хора, жените и младеща Франциска Гифай. Добре дошли в нашата комисия. Даваме незабавно думата, за да представите приоритетите на германското председателство във вашите ресори. Вече обсъдихме колко е важно колко е важно предстоящите 6 месеца, тъй като трябва да се обсъди въпросите с финансирането и управлението на програмите защото всяка една добра политика се нуждае от добра основа. Също въжи и за отраслите образование, наука, като на сила на иновациите, но също така и политиката в областта на младеща, която ще има много важна роля, за да приобщим младите поколения. За целта трябва да обезпечим съответните програми с нужните средства, както нееднократно сме го казвали. Но сега ви давам думата за 8 до 10 минути минути, за да ни представите акцентите в програмата на германското председателство. Госпожо Каличек, имате думата. Уважаеми госпожи и господа депутати, онова, което занимава всички ни в момента е пандемията от коронавирус. Темата е от изключително значение и за образованието и научните изследвания. Въпросът е как можем да се справяме с подобни кризи в световен мащаб. Виждаме по какъв начин ни занимава тази криза, какви са последиците от нея. Въпросът за това как да се справим с тази криза в образованието, научните изследвания и новаторството е по-важен от когато и да било. Показва ни колко са важни констатациите на учените за овладяването на тази криза. Пандемията от COVID-19 ясно показа, че ние, европейците, трябва да сме единни. Заедно можем да се справим с пандемията и да я преодолеем. Целта ни като Европейски съюз е да излезем по-силни от тази криза, Това е синтезирано според мен и в мотото на председателството ни заедно за възстановяването на Европа с, ще постигнем това с върхови постижения в образованието и научните изследвания, както и с цифровизацията на образованието. Трябва да говорим по-конкретно за образованието и неговата цифровизация. Искаме също да покажем, че професионалното образование е равностойна альтернатива на академичното такова. Искаме да укрепим инициативата Европейски университети. Всичко това ще направи Европа по-устойчива и по-самостоятелна. Програмата на председателството ще е обект на работа от страна на тъй нареченото председателско трио, т.е. ще работим по нея съвместно с Португалия и Словения. Искаме да работим за Европа на равните възможности няколко акцента. Водеща наша програма е програмата Еразъм Плюс, за която много се говори през изминалите седмици и месеци. Това е една от малкото програми на Европейския съюз, които имат потенциал да достигнат до всички граждани на съюза. Искаме да дадем на тази програма още един силен тласък, като повишим финансирането й, така че то да достигне до 24 милиарда евро – в програмата до момента са участвали 700 000 души в частта за професионалното образование и над 1 800 000 души в частта за вузовете. Виждате с какъв потенциал разполага тя. Последващата програма искаме да достигнем до двойно повече хора. Така ще достигнем и до двойно повече хора, които да прегърнат европейската кауза и да поставят европейски акценти в живота си. Поставяме ударението върху интеграцията, върху по-доброто съвместно съществуване. В областта на образованието цифровите технологии могат да улеснят участието, например, на хора с физически ограничения в програми като Еразъм Плюс. Цифровите технологии са и възможност за взаимодействие сега в момент на пандемия, когато понякога не може да се пътува. Искаме Еразъм Плюс да е ориентирана към бъдещето и да допринесе и по-нататък за интеграцията. Така ще укрепим европейската идея. Физическата мобилност, въпреки всичко, продължава да е основен елемент от програмата Еразъм. През изминалите дни Сами установихме каква е разликата между провежданите цифрово заседания и унези, които се провеждат на живо. Наясно сме сега колко е важно да се виждаме на живо. Кризата с COVID-19 ясно показа също така колко е важно да сме гъвкави. Потребността от възможности за виртуални дейности, тъй нареченото смесено учене е по-голяма от когато и да било. Затова искаме да приключим преговорите с Европейския парламент, за да се гарантира плавен преход от настоящата към следващата програма към края на тази година. Отговорността за това е обща наша отговорност. Програмата Еразъм е една от най-успешните инициативи на Европейския съюз. Трябва да гарантираме нейното продължаване. Еразъм, както и висшите учебни заведения, според мен, бяха една чудесна иллюстрация за това как благодарение на цифровизацията можем да реагираме гъвкаво при извънредни ситуации, като настоящата ситуация с коронавируса. Затова трябва да използваме и по-ефикасно цифровизацията във всички сфери на образованието. Това ще е основна за председателството ни тема. От една страна, трябва да сме компетентни по отношение на цифровите медии, за да можем да участваме и в бъдеще в социалния, економическия и обществения живот. Но подобна компетентност първо трябва да се придобие – затова през идните години основният въпрос ще бъде как да се гарантира високо качество както на масовото, така и на професионалното образование. Какво можем да направим, за да придобият младежите възможно най-много квалификации, за да се обединят практическия и теоретичния елемент в професионалното образование? Новите новаторски цифрови формати за обучение и освояване на знания променят и начина по който освояваме знания. Дават ни възможност да учим по-ефикасно. Този процес на освояване на знания и умения е постоянен. Често говорим за освояването на знания и умения през целия живот, дори и в напреднала възраст. По-настоящем съвременните технологии действително ни дават възможност за такова постоянно освояване на знания и умения. Изкуственият интелект играе все по-важна роля и в образованието. Приложенията на изкуствения интелект, като например интелигентните системи за менторство, анализират постигнатия при ученето напредък и приспособяват това, което се предлага на учащите съответно искаме да дадем, не само да дадем възможност за използването на приложения на изкуствения интелект, интелект в образованието. Искаме също така, тъй като с изкуствения интелект са свързани етични въпроси, гражданите да разбират за какво става дума. През септември комисията ще публикува нов план за действие за цифровото образование. Радваме се, че ще го направи. Възнамеряваме да се приемат заключения на съвета, в които ще се вземе отношение по актуализирането на плана за действие. Освен това, ще работим съвсем конкретно по значимостта на образованието в условия на мрежи и в условия на цифрови технологии. Тази тема ще Заключенията, извинете, ще бъдат прияти на съвета на 30 ноември през 2020 година. Професионалното образование е за мен от изключително значение. В центъра на вниманието ни трябва да са високите стандарти при придобиването на първоначални квалификации. Само най-добрите випускници ще могат да се да повишат по-нататък квалификацията си, за да придобият в Германия, например, тъй наречената майсторска квалификация. Тази квалификация в нашата страна дава много добри възможности за по-нататъчно кариерно развитие, за индивидуална кариера професионалното образование е действително альтернатива на висшето образование. За всеки го трябва да е ясно, независимо какъв е стартът му, той може да се развива кариерно или по линия на професионалното, или по линия на висшето образование, или комбинирайки различни елементи. Препоръката на съвета за професионалното образование и обучение е една от водещите инициативи по новата програма за квалификациите. В тази препоръка са формулирани амбициозни цели за повишаването на квалификацията и преквалификацията. Конкурентоспособността и просперитетът на Европа ще се измерват спрямо това доколко сме в състояние да гарантираме квалификация за специализираните си работници в редица области. Ако сме конкурентоспособни, като предоставяме високи квалификации на специализираните си работници, ще бъдем и по-устойчиви на посегателства като това, на което сме свидетели сега в условията на пандемия. Колкото по-бързо намерим отговор на всички тези въпроси, толкова по-бързо и ще се възстанови економиката ни от пандемията от COVID-19. Действията, които предприемаме сега, ще допринесат и за прехода към цифровата економика. Ще можем да се справим с този преход, ако в цяла Европа има много и високо квалифицирани специалисти? Темата за високо квалифицираните специалисти сега се обсъжда във връзка с безработицата, но е много важно специалистите да продължават да повишават квалификациите си през целия си живот. Това е възможност сега, в този момент на промени, да гарантираме колкото се може повече работни места. Председателката, госпожо Карличек, за съжаление времето ви изтече. Добре, приключвам на 30 ноември на съвета на министрите на образованието ще бъдат прияти препоръки. Ще приемем също така и тъй наречената декларация от Осна Брюкс, която ще даде нов тласък на процеса от Копенхаген. Програмата ни за политика в областта на образованието и професионалното образование ще е в центъра на вниманието на председателството ни. Искаме ясно да покажем, че както професионалното, така и висшето образование са две равностойни възможности за кариерно развитие. Благодаря. Госпожа Гифай има думата сега за 8 до 10 минути. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати в Европейския парламент. Сърдечно ви поздравявам от Берлин, от Министерството по въпросите на семейството. Днес ще се изкажа в качеството си и на министър по въпросите на младеща. През изминалите месеци преминахме през тежък период. Особено засегнато бе младото поколение – Особено засегнато бе то от промените, които настъпиха покрай коронавируса. Училища и младежки центрове дълго време бяха затворени. На практика нямаше обмен за младеща. Нямаше и големи възможности за дейности за свободното време и за насърчаване на развитието на младежите. Бяха ограничени възможностите на младежите за участие. Сега трябва да помислим как да компенсираме тази неравнопоставеност. Германското председателство ще работи за младото поколение. Искам да ви представя програмата на председателството за политиката за младеща. За нас е много важно да насърчаваме участието на младежите в европейски мащаб, да предоставяме повече възможности за работа с тях, да работим и за това подкрепата да достига до младежите. Поставяме работата си на основата на стратегията на Европейския съюз за младеща и по-точно на трите и основни елемента – участие, контакти и овластяване – Особено сме заинтересовани от това да се постигне напредък и по постигането на европейските цели за младеща. Вече е установен много силен диалог между младежи и политици. Ще в рамките на който бяха разработени тези цели за младеща. Ще поставим ударението върху темата за участието, както и за младеща и демокрацията. С тези теми е свързана и темата за политическата просвета. Възнамеряваме да приемем заключения на съвета по този въпрос. Темата на заключенията ще е насърчаване на демократичното съзнание и на дем... ангажираността за демокрацията на европейските младежи. По време на германското председателство ще започнем и нов 18-месечен работен цикъл – по програмата за младеща. Ще работим по тази програма заедно с Словения и Португалия. Мотото ни е Европа за младеща, младеща за Европа. Поставяме акцента върху деветата европейска цел за младеща, а именно пространство и участие за всички. В началото на юли ще организираме Европейска младежка конференция, т.е. възнамерявахме да организираме такава, но тя не можа да се състои поради пандемията от коронавируса. През октомври тази конференция ще се проведе в по-различна форма, тъй като трябва да вземем предвид и правилата за сигурност и неразпространяване на заразата. В момента обмисляме как да организираме тази проява. Вероятно ще се проведе цифров конгрес. Ще ви информираме своевременно. В момента обмисляме доколко наистина може да се състои този конгрес присъствено, тъй като е предвидено да участват много младежи от цяла Европа. По-скоро, вероятно, ще изберем цифров формат за провеждането му. При всички положения искаме проявата да се състои, искаме да има възможности за пряк диалог между младежи и политици. Надявам се, че и представители на Европейския парламент ще вземат участие в конференцията. Що се отнася до втората област на стратегията на Съюза за младежите, тук се поставя ударението върху контактите. Госпожа Карличек вече говори за една от програмите. Има и още една програма, по която много ангажирано работим в моето министерство. От тази област става дума за Европейския корпус за солидарност. За нас е много важно заедно с вас скоро да приключим преговорите по бъдещия Европейски корпус за солидарност. Това е изключително важна програма за младите хора в областта на неформалното образование. Става дума за Еразъм Плюс. Това е първата програма, втората по значимост такава програма Европейския корпус за солидарност ще трябва колкото се може по-бързо да постигнем съгласие с парламента и съвета, за да могат участващите в програмата да имат сигурност за периода от 1 януари нататък. в рамките на Европейския корпус за солидарност има възможност за работа на различни места. Тази програма дава възможност на младите хора да извършват конкретни дейности по места, да постигат осезаеми резултати за една солидарна, единна и демократична Европа. Това са според нас добре инвестирани средства от бюджета на Европейския съюз. Ще се радваме с парламента да постигнем съгласие за изпълнение изпълнението на тази програма в бъдеще. Овластяването е друга важна тема по стратегията на Европейския съюз за младеща. Тук ще работим по Европейската работна програма за младеща. Изготвили сме предложение по нея. Много е важно Европейският съюз да има работна програма за младеща. Германското председателство ще работи за нови стимули и по тази програма. Според нас политическите решения, които ще се вземат по нея, са от решаващо значение за препоръките за практическата работа с младежи и деца по места – Трудно е по-широката европейска рамка да бъде разбита на конкретни действия по места. Затова за нас е много важен въпросът за това взетите на европейско равнище политически решения действително да могат да доведат и до практически резултати по места в конкретната работа с младежи и деца. Затова и ще проведем третата Европейски конвент за младеща. Така ще можем да разработим на базата на практиката конкретни предложения. Виждате, че ни предстои немалко работа. По-важно от когато и да било е да работим съвместно на европейско ниво. Именно младото поколение трябва да бъде овластено, за да може да работи за демокрация и за европейско единение. Важно е за нас и да подпомагаме младежите, да ги подпомагаме ефикасно сега в момент на криза. Трябва да дадем възможност на всички младежи да израстват в добри условия тук в Европа. Тук изключително важна за нас е темата за равнопоставеността, наред с въпроса за по-активните действия в борбата срещу бедността сред децата. Всички, които искат да участват, които следва да бъдат окоръжени да участват, трябва и да имат възможности за това. Затова за нас е важно да се предоставя ефикасна подкрепа на младежите в по-неравностойно социално положение. Това е много важно с оглед на възможността за участие на младежите. Ще се радвам през идните седмици и месеци да работя с вас по тези теми с помощта на цифровите технологии. Надявам се заедно да постигнем напредък. Благодаря. Госпожа Михелс искаше да се изкаже. Искахте да зададете въпрос ли, госпожо Михелс? Не искате повече да се изказвате. Добре. Преди да дам думата на колегите, нека направя една кратка бележка. Ако се предвиди сума по-ниска от двойно по-висок бюджет по Еразъм Плюс, като се има предвид, че има и други инициативи, като Discovery и центрове за върхови постижения и други, както и че се предвижда да се отвоят участниците по нея, по програмата Еразъм, то се питам как няма да се стигне до спад в качеството. Комисията първоначално бе предложила много по-висока сума. Парламентът с подкрепата на госпожа фон дер Лайен преди около половин година се обяви за отрояване на финансирането, за да се постигнат и целите по програмата, като участие на повече младежи в повече отделни дейности. Как с по-малко средства ще повишите качеството на работата и ще финансирате и три нови инициативи? Не мисля, че това ще ни доведе до целта. А що се отнася конкретно до преговорите за МФР в частта за Еразъм Плюс, то ще има няколко костеливи ореха, с които ще трябва да се справим. Госпожа Шойдрова и господин Адемов. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, вие говорихте за Еразъм Плюс и бих искала да кажа, че за Европейския парламент това е приоритет ние трябва да мислим не за парите, а за студентите, учащите се и учителите, защото им обещахме повече възможности. Искам да благодаря на госпожа Карличек за приоритетите, свързани с дигиталното учене и преподаване. В Чешката република 20% в професионалното обучение казват, че не, не са разполагали с е, цифров хардвер или софтуер. Мисля, че Европейския съюз трябва да даде подкрепа софтуер и е, хардуер за цифрови технологии в училищата. Благодаря на госпожа Гифай за обещанието и да приключи диалога за Европейския корпус за солидарност. Вие казахте, че ние трябва да говорим за пари и нещата тогава ще се решат. Само че аз мисля, че ние трябва по-скоро да обърнем внимание на компетенциите и да се намери баланс между тях. И тогава Европейския парламент ще може да окаже влияние върху приоритетите. Благодаря и аз очаквам да приключи този диалог. Към министър Карличек 94% от образователните системи бяха засегнати от кризата, а 60% още са засегнати. Много от държавите предприеха връщане на децата в училище, но и това не е сигурно на този етап във връзка с увеличаваща се несигурност от втора или трета вълна на пандемията. И в тази връзка моят въпрос към министър Карличек е следният: как Председателството ще работи в посока на осигуряване на общ европейски механизъм за бърза реакция във времена на криза и дистанционно обучение; как Председателството ще работи в посока подобряване на достъпа до цифрова инфраструктура и устройства, особено в малките и отдалечени населени места и уязвимите и малцинствените групи; и как ще се гарантира, че освен учениците и учителите ще бъдат подготвени за онлайн обученията? Petra kammer zwei Minuten. Много ви благодаря. Благодаря и на двете, двамата министри за изложенията. Всички се убедихме, че пандемията ясно ни показа всички слабости на образователните системи, станаха ясно всички провали през последните десетилетия. Непрестанно настоявахме пред комисията и съвета да се доизгради европейското образователно пространство от 2025 година, което е буквално след два дни. Така че въпросът ми към госпожа Карличек е какво възнамерява да предложи европейск, германското председателство председателство е, за постигане на това европейско пространство, за да се доближат амбициите и инвестициите в образованието. И вторият ми въпрос е свързан с Еразъм Плюс. Мога само да се съглася напълно с е, казането от нашата председателка. Предлагането е, съкръщение от съвета е напълно недопустимо с тези средства е, е чисто и просто невъзможно да се увеличи двойно броят на участниците и затова трябва много сериозно и ковенно отново да обсъдим темата и с министрите на финансите на държавите членки. Трябва значително да има увеличение на средствата, защото трябва ясно да го заявим. Няма как да одобрим нови европейски инициативи, било то инициативата за европейските ам, университети, Discover EU е, или отлични постижения по последното обучение, което също е важна тема за мен. Но основната цел на програмата е да достигнем до възможно най-много участници и да продължим да надграждаме на вече постигнатото. Преди всичко да дадем възможност на повече млади хора да имат достъп до професионално обучение и до стажове и възможности за чиракуване. И това е основната ни цел и това трябва да стане много ясно на всички министри на държавите членки. По противен случай няма как да да се получи цялата работа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Ние преминаваме през сериозна криза и а, тя оказа влияние върху програмата на Европейския съюз. Вие подчертахте в своето изказване. А, както казаха колегите в началото, 21 милиарда за Еразъм плюс са абсолютно недостатъчни за нашите амбиции, за компетенциите за бъдещето и за подпомагане на нашите младежи. Ето защо аз пледирам по време на преговорите тази сума да се увеличи. Въпросът ми е за е признаването на дипломите на стажантите в Европа. Аз искам да подкрепя идеята за възстановяване, за ново начало на процеса от Копенхаген и вие говорихте за декларацията от Оснабрук. През юли миналата, през юли беше представен документ за професионално обучение в полза на конкурентността, устойчивостта и издръжливостта. Съветът обръща внимание на използването на европейските кредити е, за стажове и какви инициативи ще предприемете за този важен инструмент за стажовете? Сега ще чуем отговорът на министрите. Разполагате с 8 минути. Чек bitte zuerst. Господин Карличек първо има думата. Bin ich? Ja, Also ich glaube, zum. По преговорите смятам, че не бива да забравяме в какъв контекст работим. На всички мисля, би ни си искало да има повече средства за програмата Еразъм, с което да можем да постигнем повече. Но резултатите пока е, е на лице. Не бива да забравяме, че Европа е силна, защото успява да постигна компромиси. Не бива да забравяме, че е много важно програмата да може да започне своевременно, т.е. още от 1 януари 2021 година. За мен това е много важно. Разбира се, всички искаме възможно най-голям брой млади хора да имат възможност да участват в този обмен, да посетят други държави членки и да имат възможността да вземат участие в професионално обучение. Към момента има застой в броя на участващите студенти, но а, по, и, а, по отношение на а, желаящите да вземат участие, които се обучават в а, гимназиалния курс, има значително увеличаване на броя на желаящите се. Очаква се съобщение на Европейската комисия, в която да се постави, предложи стратегията, която ще наследи програмата образование и обучение до 2020 година. Очаква се това съобщение да бъде публикувано до края на, седми, на седмицата и след това ще проведем ориентировачен диалог по поставените и заложените в това съобщение теми. Заедно с председателското трио ще обсъдим всички тези теми и ще предвидим по-нататъчно обсъждане на темата по време на португалското председателство през първите 6 месеца на 2000 2021 година. Въпросът беше зададен какво, как ще се организира обучението в училищата от тук нататък. Та, всички знаете колко проблеми създаде пандемията, е факта, че училищата трябваше да затворят буквално от днес за утре, постави пред огромни трудности не само семействата, но и образователните системи. В много малко региони имаше възможност за изпълнение на цялата учебна програма онлайн. Ето защо с компетентните органи в Германия. В момента работим много активно по темата. Казахме, че да, готови сме да ви подкрепим, като подкрепата не се изчерпва само до предоставяне на нужната инфраструктура, която е важна, но преди всичко трябва да се е, гарантира адаптирането на процесът на, на обучение и пригаждането му към онлайн формата трябва на европейско равнище да се концентрираме към, преди всичко към целите ни и изискванията към една цялостна учебна програма, която може да се проведе онлайн. В Германия се разлучихме към изготвянето на три сценария. Първият е който провеждаме в момента. Тоест, отново се отвориха училищата при спазване на санитарните мерки според възможностите на всеки, всяко едно училище и някои от особеностите трябва да намерят отговор на съвсем местно равнище. Втората възможност е, когато училищата трябва да бъдат от части затворени, тогава се предвижда хибридна система на образование, т.е. част от часовете да се провеждат присъстват присъствено, на друга част онлайн. Това се предвижда във вторият сценарий и ако се стигне през зимата до нова вълна и се стигне наистина до затваряне на училище в региони, това е предпоръч... вариант, който предпочитаме вместо да се стигне до повсеместно затваряне на всички училища в страната. Ако се стигне до влушаване на епидемиологичната обстановка в някой регион, се предвижда целенасочено затваряне на училищата и в този случай трябва да се, стиг... да се достигне до всеки един от учениците, особено до тези, които имат по-лоши резултати резултати и трябва да се гарантира непрестанната връзка и подкрепа именно за тези ученици. Но има и други въпроси, на които трябва да се отговори преди всичко гарантира нужната инфраструктура. Мисля, че всички държави членки в момента работят много активно за нея. Имаше и въпроса как се справяме с фактът, че трябва да се задълбочи сътрудничеството в рамките на европейското образователно пространство. Тук бих искала да спомене европейските университети. Мрежите и връзките, които изградихме през последните години, са много стабилна основа, която да даде възможност за подобряване както на качеството на предоставеното образование, така и на научната и развойна дейност. И за нас това е много важно и аз много държа да подчертая, че е важно да има съвместно финансиране на тези европейски мерки, тъй като темата засяга целият европейски регион и тези мерки трябва да обхванат всички държави членки. Какво искаме да постигнем в областта на професионалното обучение? преди всичко, трябва отново да се съсредоточим върху качеството, да се предлагат тъй нареченото дуално обучение, т.е. обучение, което да е с много високо качество, както от теоретична, така и от практическа гледна точка. И тази дуална система е именно методът, който дава нови възможности да се остане в крак с времето във времена на много бързи промени. И именно това е много важно в момента, тъй като през последните няколко години пазарът на труда се промени много бързо. Мога ли да ме помоля да приключите с отговорите за да остане време и за, госп... и за госпожа Гифай? Благодаря ви. Госпожо Гифай, имате думата. Frau Ministerin Гифай? Nochmal Ja, окей, okay. Entschuldigung. Извинете. Благодаря ви и аз от своя страна. Въпросът за броят на участниците, разбира се, винаги целта ни е да достигнем до възможно най-голям брой млади хора, както в програмата Еразъм Плюс, така и в рамките на Европейския корпус за солидарност. Разбира се, искаме да подобрим и качеството на обмена и да гарантираме доброто му функциониране в Германия постигаме най-добри резултати, когато има достатъчно надежна подготовка на мерките, които прилагаме. В качеството си на министър на младеща мога само да изкажа съжалението си, че не можахме да постигнем очакваните средства в МФР за Европейският доброволчески корпус. Предвижда се 1 милиард евро за периода 2021-2027 година или казано с други думи, няма как да достигнем до много голям брой млади хора. Миналата година участие в инициативата взеха малко от 30 хиляди млади хора, което все пак е чудесна възможност. Това са млади хора, които искат да работят доброволно в друга държава членка. Много е важно през едните седмици като германско председателство да обсъдим висящите въпроси с останалите държави членки и най-късно през месец октомври да постигна споразумение с Европейския парламент за да можем да приключим преговорите по цялото досие в рамките на тристранните преговори през месец ноември. Обедени сме, че ще можем да създадем една амбициозна програма под формата на Европейския договорчески корпус. Надяваме се Европейския парламент също да вземе участие в изпълнението на програмата. Много е важно да достигнем и до социално уязвимите млади хора и затова трябва да работим над аспектите приобщаване в програмата. Това са въпроси, които с удоволствие ще обсъдим с вас, но сме едини в становището, че искаме да достигнем до възможно най-голям брой млади хора, но също така и да подобрим качеството на обмена. Преди всичко трябва да видим какво може да се направи смислено, за да може всеки отделен млад човек да се възползва от възможно най високо качествен обмен. Толкова от мен. Благодаря ви. Така стигаме до вторият и последен тур от въпроси на диалогът ни с германското председателство. Разполагаме с 12 минути за въпроси и отговори, така че ви моля наистина да бъдете много лаконични. Първо думата има Кристина Андерсън от ИД. Благодаря ви, госпожо Гифай. Имам един въпрос към вас. Според едно наскоро публикувано проучване, жените в големите градове в Германия вече се чувстват в опасност събитията от нова година, преди няколко години в Кьол, ясно показват пред какво са изправени германските жени ежедневно днес. Въпросът ми е в едно отворено либерално общество като Германия се налага а, полицаи да с, с, спасяват а, без, а, жени, изпаднали в отчаяно положение, както в Лапция, като председателката в Комисията по култура сме не в Комисията по правата на жените. Да, знам, отговаря госпожа Андерсън, ето защо въпросът ми е не смятате ли, че в Европа се налага култура на презрение към жените. Какво ще направите, за да се преборите с нея? Думата имате господин Франци, господин Колай за по една минута и ще ви моля наистина да се ограничите към въпроси, свързани с, с културата по Извинете, ресора на Комисията по култура, не е ресора на други комисии, не разполагаме за достатъчно време за това. Уважаеми госпожи, госпожи министри, бих искала да се спра на един важен социален проблем, а именно расизма и антициганистските настроения. Очевидно е, че след прохожите събития политици трябва да направят всичко възможно да се преберат с тази тенденция. Образованието и подкрепата за паметниците и Организацията за запазване на памета на събития от миналото, като например геноцида срещу ромите и синти в Берлин трябва да бъдат подкрепени. Какво смятате да направите в областта на политиката за младеща? Смятате ли да подкрепите държавите членки, за да включват расизма в образователните системи? Децата от ромски происход продължават да са изолирани от образователната система в много случаи. Госпожа Гифа е пред предвиждате или създаване на фонда за подкрепа на хората с, от младсинствен происход за достъп до образованието? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите за речите. Достъпност от всеобхватност. Това е, трябва да е мотото за образованието в 21 век. Радвам се, че го чух в речта на госпожа Карлича, както показа COVID-19. Ние имаме недостатъчна инфраструктура, лоша интернет свързаност в селските отдалечени региони. Образователните ни системи трябва да бъдат приведени в съответствие с стандартите на днесното общество. Ето защо очакваме да бъде представена ясна стратегия в плана за действие за цифровата инфраструктура. Въпросът ми. Какво можем да очакваме от вашето председателство за подкрепа на цифровизацията в образованието и засилването на цифровите умения? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите за встъпителните думи. Въпросът ми отчасти беше зададен от предишния оратор, затова ще се спра на втората част от въпроса си. Искам да обърна внимание на ролята на обучението по изкуство, говорихте за необходимостта от цифрово образование, има план за действие за цифровото обучение, но не можем да забравяме обаче за творчеството, образованието по изкуствата. Каква е ролята на обучението по изкуства във вашите, вашата програма? Благодаря, госпожа Михелс. Моля, натиснете бутона Speak. Да, опитах се. Благодаря. Въпросът ми е към госпожа Карличек. Коронавирусът показа, че цифровото образование много често се оставя в ръцете на родителите и зависи от социалното положение на учащите се. Много от онова, което изложихте, е все още на начален етап включително и поради това, че придобиването на цифрова компетентност и преподаването на такава не се включва при обучението на учители. Ще обърнете ли внимание на този въпрос по време на председателството? Казахте също така, че вече е окончателен резултатът от преговорите за МФР? Е. Означава ли това, че не сте готови да преговаряте по-нататък или просто беше грешка на езика? Благодаря ви. Колко минути ни дават още преводачите? Още 10 минути. Всяка министърка има сега по 5 минути за отговор. Госпожо Карличек, имате думата. Съветът постигна споразумение. Сега предстоят по-нататъчни преговори с парламента, с когото предстои да се постигне съгласие. Вземам си от части думите назад. Съветът постигна компромис след много тежки преговори. Вие самите бяхте свидетели на това. Изключително трудно бе да се постигне съгласие на ниво съвет, но сега то вече е факт. Съгласна съм с вас за това, че всички смятахме, надявахме се, че всички държави членки ще поставят един и същи акцент, че ще заложат основно на новаторството и на научно-изследователската дейност с цел постигане на напредък. Но всички видяхме колко тежки бяха преговорите. Сега вече сме си извлекли съответните полуки. Знаем какъв може да е вашия принос към тази дискусия. Едновременно с това трябва да сме наясно, особено когато условията са тежки, че трябва да има готовност за компромис. През 2021 година трябва да започнат всички програми. Достъпа до цифрово образование, и как да постигнем напредък тук – от една страна нещата се свеждат до инфраструктура. По този въпрос отговарят колегите ми от други ресори, като Министерството на економиката и Министерството на транспорта. Те работят заедно за предоставянето на всеобщ достъп до инфраструктура в страната и в Европа. Вторият акцент, който трябва да поставим е следният. Какво трябва да направим така, че всички модули, всички наши дейности в областта на образованието да са насочени към тези нови видове компетентност? Какви умения трябва да имат децата ни, за да могат в бъдеще да използват цифровите технологии и цифровата инфраструктура, за да осъзнават едновременно шансовете и рисковете, свързани с нея? нея. Трябва да си отговорим и на въпроса какви нови инструменти са необходими за преподаването, както и за освояването на знания и умения трябва да се вземе предвид педагогическият аспект и да се интегрират тези нови елементи в образованието. Зададохте и въпроса за образованието в областта на изкуството. Колкото повече напредваме в областта на цифровите технологии, колкото повече те навлизат в живота ни, имам предвид по-конкретно изкуствения интелект, колкото повече знания генерираме, толкова по-често трябва да си задаваме въпроса за това какво умее човекът по-добре в сравнение с техниката. И отговорът тук се крие в изкуството. Този въпрос ще ни занимава много през идните години. Ще ни занимава и когато си задаваме въпроса за това какво трябва да се направи в средното образование, като цяло в сферата на образованието. Ще трябва да се постави по-голям акцент върху професионалното, практическото образование. Това ще са темите, които ще ни занимават през идните 7 години. Мисля, че ще сме свидетели на голяма промяна. Надявам се заедно с Европейския парламент да развием и общо разбиране по тези теми. Благодаря, госпожа Гиф... Гифай. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на първия въпрос и цитирам, защото не приемам така направената формулировка. Бе казано, че в Европа се е установила култура на женомраството. Не съм съгласна с вашата колега депутат. В работата си по отношение на Европейската стратегия за младеща поставяме особено силен акцент върху равнопоставеността. Предстои мащабна проява, конференция с участието на ресорните министри. Продължаваме разговорите с държавите членки за с цел да се борим както срещу насилието срещу жените, така и за да работим по по-общи въпроси, свързани с жените изложени на риск. Искаме да постигнем точно обратното на това, което каза колегата ви. Искаме да постигнем култура на равнопоставеността на жените върху това ще се съсредоточим и в работата си на европейско равнище. Става дума не само за борбата срещу насилието спрямо жени, става дума и за равните възможности за жени. Правилно каза вашата председателка, че вашата комисия всъщност не работи по тези въпроси. Но нека кажа, че отдаваме голямо значение на равнопоставеността и че работим заедно с европейските си колеги за това темата да застане в центъра на вниманието ни. Обявяваме се против всякакви форми на насилие спрямо жените и ще работим и за конкретни действия за борба срещу него. Друг ваш колега говори за расизма и антициганизма, както и за опазването на паметници за почитане на паметта на жертвите тук в Германия ресорното ни министерство носи особена отговорност за това да се извършва дейности на европейско равнище в тази област. Работим против всякакви форми на расизъм и дискриминация. В Германия има и мрежа, която работи по въпросите на антициганизма. Работим много активно за предоставянето на равни възможности на мълцинствата, като тези наши дейности се отнасят и за хората от конкретната общност, които споменахте, за ромите. А що се отнася до младежите и децата и въпроса за достъпа им до по-добро образование – Разбира се, включваме в тези си мерки и децата от ромската общност. Ще направим всичко възможно за това да достигнем до младежите по линия на образованието, на политическата просвета. Вече говорих за младежите в по-неравностойно положение. Целта ни е да достигнем и до тези групи. Вече е постигнато немалко по отношение на обучението по цифрови технологии. Можем да използваме обучението на младежите по цифрови технологии. За нас то може да е една добра възможност да достигнем именно до младежи, които нямат равни възможности за участие в случая става дума за хоризонтална тема, която засяга всички заинтересовани страни. Става дума за овластяването, за повече шансове, за повече участие за децата и младежите. Трябва да се работи по този въпрос конкретно в областта на политиката за младежите и децата, но и във всички други области на политика, като конкретно се вземат предвид и представителите на малцинства. Не правим разлика между тях и останалите. Всяко едно дете е дете. Всеки един младеж, който се нуждае от подкрепа, трябва и да я получи. Работим за равни възможности за всички младежи, независимо какъв е происходът на родителите им. Благодаря ви, госпожо министър Гифай, благодаря госпожо министър Карличек, благодаря на всички министри за много оживените, много съдържателни дискусии днес. Мисля, че бяха ползотворни. Надявам се, че през идните месеци конструктивно ще продължим работа по програмите. Нека още веднъж обърна внимание, че постигането на съгласие в съвета не е равносилно на постигането на съгласие с другите двама съзаконодатели. Това, което е постигнато като компромис в съвета, не е окончателно, то е просто основа за по-нататъчни разговори. Ще видим как ще можем да обединим по-нататък всички елементи. Младежите, децата, културата и образованието в Европа заслужават това. Мисля, че трябва да работим за постигането на колкото се може по-добри и стабилни резултати за идните 7 години. А иначе можем да приложим и план Б, може да се удължат с още една година настоящите програми. Вече сме го правили в миналото не бива да се оставяме да ни подлагат на натиск, когато става дума да, за това да постигнем най-доброто за едните поколения. Ще се видим отново в 16.45 часа. Координаторите ще заседават пък в 13 часа. Днес вечерта ще се проведе окончателното гласуване по текстовете, по които вече гласувахме вчера. Благодаря.